едно, цяло, на едно 105 бях информиран, че не са поступили възражения на препоръките от Комисията по международна търговия да не се повдигат възражения спрямо делегирания акт. Ако не постъпят възражения от никоя политическа група или от 40 депутати в рамките на следващите 24 часа, ще считаме, че тази препоръка се приема. В противен случай тя трябва да бъде гласувана. Комисията по транспорта поиска